И преминаваме към следващата точка в дневния ред – едноминутните изказвания. Госпожа Сойдрова е първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, мигра... миграцията е голяма тема за нас, но въпреки това няма промяна в а, опазването на границите. Няма мир в Близкия изток. Говорим за квоти, но тези квоти не функционират. В Чехия ние доброволно поемаме е, бежанци не толкова много, колкото в Германия и в други страни. Аз подкрепям фундацията, която помага на, на иракчани, които живеят при семейства, специално християни, които бягат от Ирак. Естествено, Срещаме много съпротива, но срещаме и много солидарност. Колкото по-последователно действа Европа при решаването на кризата, толкова по-голям успех ще имаме, толкова повече държавите членки ще могат да помагат на хората. Благодаря. Благодаря. Европе... Италианската система за бално лечение има дълги традиции в Италия. Тази економика включва 87 000 предприятия и там оборотът е 24 милиарда. Сега те им те са изправени пред трудности. Аз лично смятам, че тези хора са е, изправени пред вредните въздействия на директивата Болкештайн. Аз смятам, че трябва да има, да бъде намерен баланс, за да се осигури възможност тези хора да вършат своята работа и от друга страна да се спазва свободата на осигуряване на услуги. Трябва да се направят балансирани предложения, които да защитават техните права. Господин Джамбаски има думата. Председател, уважаеми колеги, възмутен съм от ситуацията, която се случва вече месеци наред по границата между Гърция и България няколко години 2009-2010, тази граница бива блокирана от фермери и нанася огромни щети на българските превозвачи на българските производители на българските предприемачи и на европейските такива. много собственици на камиони от полша от чехия от словакия от австрия също са в тази блокада и също понасят тежки финансови загуби. това което бих искал да заявя и да изискам от европейската комисия е едно бързо отношение и едно бързо решение върху тази блокада и за това да бъдат спазени европейските договори тъй като в момента е нарушен договорът за европейския съюз договорът за функциониране на европейския съюз. така не може да продължава или ще има европейски съюз и ще има свобода на движението или няма да има такава. и това е моето изискване към европейската комисия. в противен случай няма никаква нужда от нея. благодаря за вниманието. gospođo predsjednice kolegice i kolege prometno povezivanje. господин радош благодаря. Омрежаването на пътните на пътищата в Европа ще поощри една по-добра комуникация, едно по-добро свързване между държавите членки. И това е причината, поради която аз преди няколко месеца заедно с моите колеги излязох с изявление за разширяването на пътната мрежа в Балканите. Европейската комисия би трябвало да вземе решение. Комисията взе решение и излезе със съобщение, което, чрез което подкрепя именно тази инициатива. Господин Кристоганос. Благодаря. Виждаме в момента разнобой в Европейския съюз. Договорите не действат. Евроавстрийското правителство, други правителства е, действат сами за себе си. Всички са под натиск. Но Гърция в момента, така се казва, че трябва да осигури защитата на външните граници, но никой не казва по какъв начин това трябва да стане. Това е една малка граница между Гърция и Турция, но как да я защитим без да без, без да се загубят човешки животи? Турция приема трафиканти. Е, Турция нарушава договорите си с Европейския съюз. Хистерията срещу Гърция трябва да, пре, да престане. Благодаря. Следващият оратор. Шер колег, depuis quelques mois... От няколко месеца един е, малък е, дамски предмет е в светлината на прожекторите. Това е тампон, който се използва от жените по време на месечния им цикъл. От известно време ни предупреждават, че в тези тампони има а, токсични вещества. Въпреки множество призиви за прозрачност, на химическите вещества, комисията не реагира и се крие за твърдението, че няма европейско законодателство. Комисията не каза, че не предвижда нови правила. В навечерието на 8 март трябва да защитим правата на потребителките. Това се оказва, че не е приоритет за Европейската комисия. Настоявам комисията да предприеме мерки за защита на потребителите в Европа. Господин Батън, благодаря, госпожо председател. По-рано днес в дебата чухме господин Туск и господин Юнкер и двамата казаха, че ако британците гласуват да останат в Европейския съюз, то ще трябва да има допълнително законодателство, за да се прокарат мерките договорени с Великобритания. Господин Туск каза, че ще трябва да има изменение на директивата за свободното движение на хора. Това е основен принцип на Европейския съюз. Парламента може да е, гласува да промени сделката с Великобритания или да я отвърли. Не знаем е, какъв ще е резултата от всичко това, ако британците гласуват Британия да остане. Е, Основният въпрос е, е, искат ли британците, тяхната страна да бъде просто регион на Обединените, на Съединените Европейски щати или искат ние да си е, възстановим суверенитета като една могъща държава. Призовавам британците да гласуват за излизане от Съюза. Благодаря следващия оратор господин Тьокеш. Елнök от a Госпожо председател, семейството и бракът е институция, която се разпада. Неправителствената организация Коалиция за семейството, която настоява за изменение в Конституцията, в изменение, в което се казва, че бракът е съюз между мъж и жена. И да не се. По този начин няма да се допускат фалшиви претенции на унези, които разбират по превратен начин на брака. Десетки хиляди излязаха на демонстрации. Призовавам всичките колеги да подкрепят здравото европейско общество и да подкрепят брака между мъж и жена. Благодаря, господин Корбет не е в залата. Госпожа Розия. Искам да споделя с вас това, че преди 6 месеца беше гласуван доклад в Европейския парламент, в който се иска комисията да предприеме е, законодателен инструмент е, за признаване на географските обозначения за неселскостопански продукти. Става дума за традиционно производство, за местно ноу-хау в контекст, в който международната конкуренция води до това, че подобни е, стоки се произвеждат на различни места. Това ще бъде полезно за малките средни предприятия, но и за потребителите, които могат да са сигурни в автентичността на стоките, които купуват. Има проучвания, които потвърждават ползата от подобни от подобно законодателство и призвавам комисията да приеме такъв законодателен акт, който, впрочем, би бил в съответствие с стратегията за единия пазар. Благодаря, господин Демес Макер. Благодаря. Уважаеми колеги, който мълчи, е, дава знак на мълчаливо съгласие. Европейският съюз мълчи, мълчи на всички езици по отношение на насилието срещу кюрдите от страна на Турция. Какво казват нашите лидери при положение, че турците са под обстрел на... че, че кюрдите са под обстрел на турците? Деца умират. В своята страна Ердоган опустошава кюрдски градове и села – не се прави разлика между възрастни хора, между жени и деца. Хора биват живи и изгаряни. Тази война е неморална, но нито Могерини, нито Штолтенберг имаха коража да кажат за какво наистина става дума. Ако никой не се загрижи за този народ, трябва ние да го направим. Господин Салимович. Благодаря. Важността на споразумението за стабилизиране и асоцииране с Косово е много голяма. Това ще изпрати ясен сигнал към косоварите, че ние сме зад техните европейски стремежи и освен това ще покажем, че се стремим към едно по-демократично и стабилно Косово. Само, че по-настоящем споразумението е поставено на карта. Опозицията хвърля гранати в парламента. Има денонощни протести срещу легитимно избраното правителство и се правят опити да се подкопае споразумението. Парламента и комисията трябва да изпратят ясен сигнал, че трябва да има нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово и трябва да се зачитат правата на малцинствата. Това е предварително условие, за да може Косово да се интегрира в ЕСА. Споразумението трябва да се зачита независимо кой управлява Косово. Ако изпратим такъв сигнал, ще покажем, че е, европейската интеграция на Косово е по-важна от вътрешните междуособици и е, освен това интеграцията на европейската към, на Косово към Европейския съюз не трябва да става заложник на е, интереси. Господин Хуаристи. Благодаря, госпожо председател. В страната на баските е, стоманодобивът е, преживява сериозна криза и нарушават се основните права на много работници, тъй като многонационалните предприятия не проявяват интерес е, към хората. И поради лоши решения, взети в Брюксел, сме свидетели на социален дъмпинг. Това е липса на отговорност след продажбата на 10%. Работниците не са стока, те имат ключово значение за една справедлива производствена система. Господин Винклер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, на 21 февруари празнувахме Деня на майчиния си език, но за съжаление в Румъния парламентът прие нов закон, е, който забранява на унгарското мълцинство да използва майчиния си език. Това не съответства на фундаменталните права на, в Европейския съюз, нито пък съответства на разпоредбите на Романската конституция. Аз искам да изразя своето желание това да не се случва повече в Румъния. Този закон е националистически. Той изключва една национално малцинство от обществения живот. Този закон трябва да бъде отменен. Благодаря, госпожа Данчила. Миналата седмица данъчните власти в Румъния поискаха пет телевизии да освободят а, а, сградите си. Аз мисля, че тази намеса на държавата е сериозна. Всички ние сме равни пред закона. Решението беше изпълнено чрез опразване на сградата но образването на телевизията Антена 1 беше излишна, тъй като тази телевизия наема места под наем. Опразването на сградите за 5 дни може да се възприеме като средство за сплашване на медиите и да им попречи да извършват своята дейност. Това са административни санкции. Никъде в Европа никоя телевизия не може да промени седалището си за 5 дни. Господин Яковчич. Беженската криза постави под въпрос европейското единство. Тя постави под въпрос ценностите. Дъблин не функционира, Шенген е заплашен. Кризата е толкова силна, дори в самото си начало тя беше силна. И въпреки това, ние все още не се справяме с нея. И днес нямаме решение. Няма европейска солидарност, няма европейска общност. Не е приемливо страни които не са членки на Европейския съюз, но са на Балканския маршрут, трябва да поемат по-голяма част от тежеста и правят много повече за решаване на бежанската криза, отколкото 28-те държави членки на богатия Европейски съюз. Трябва ни повече солидарност, повече сплотено, защото целият европейски проект ще се разруши. Благодаря, госпожа Андерсън. Благодаря. Тази седмица ще представя едно становище пред комисията Либе, насочено към зачитането на правата на хората с увреждания. Е, там ще почетая, че трябва да се настрачават е, редица права на тези хора, е, включително пълно изпълнение на европейския закон или акт за достъпност, премахване на всички бариери пред хората с увреждане и защитата на правата на най-уязвимите хора, включително беженците, кандидатстващите за убежище, хората, които са бездомни и така нататък. От 1916 година има документ, който ни призовава за това да зачитаме правата на всички хора по еднакъв начин. Шим Фейн работи за това. Искам да призова всички да последват нашата ангажираност по въпроса. Искам да ви уверя, че всички в нашата Европейска партия, ГУЕ или е, Европейска обединена левица ще ни последват. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор господин Полчак. пани paní за отделени слова. Един Jeden най nejvážnějších... Благодаря. В момента Европа е изправена пред огромни проблеми, огромни предизвикателства – Имам предвид тероризма. Трябва да се справим не с последствията, а с първопричините. Това е така. Що се отнася до причините, смятам, че един основен фактор е политиката на Саудитска Арабия. Преди бях, имах резерви да се изразявам така и ясно, но вече не мога да съм толкова резервиран толкова колеблив. Не, е, ясно е, че тази държава подкрепя тероризма както интелектуално, така и финансово. Саудитска Арабия Трябва с тази държава да се занимаем, трябва да изпратим по ясно послание. Страната трябва да промени поведението си и да престане да подкрепя терористичните групи. Саудитска Арабия представлява заплаха за нас. Следващият колега. Чита информации, да те експримаш, да те апара опини. Госпожо председател, правото да изразяваш е, мнението си е задължително. Европейския съюз трябва да осигури свободна и независима среда, в която медиите да работят. Отправям призив към Европейската комисия, но и към вас, колеги. Трябва да бъдем бдителни и да не допускаме опити за ограничаване на свободата на изразяване. Трябва да търсим истината, трябва да информираме е, гражданите. Това са задължения на е, е, журналистите, но наскоро една румънска медия, свързана с CNN, трябваше да опразни, да напусне сградата, в която се помещаваше. Аз призовавам за всякакви опити за ограничаване на свободата на изразяването. Свободната преса е задължителна за успеха на европейския проект. Благодаря, господин Буда. Благодаря, госпожо председател. Европейските лидери се споразумяха за компромис по отношение на Брексита. Аз нямам проблеми с социалния туризъм, но не съм съгласен с парите за деца. Децата страдат вече, че не са с родителите си и те, са, те страдат, защото не емоционално страда и образованието им. Тези пари компенсират до някъде тези страдания. Техните родители плащат данъци. И тези пари отиват в британската економика економиката печели от различни професии, инженери и други професии, а Обединеното кралство не плаща нищо за това. И когато в този контекст се разглеждат детските, то трябва да се каже, че в крайна сметка това не е справедливо. Господин Стефанек. Благодаря. Стоман, стоманен, индустрия в нея участват повече от 3 е, милиона работници. Е, в моята страна е, стоманодобивната промишленост генерира 6% от БНП. Ние искаме да спазваме високи стандарти, но тези стандарти не се спазват в Китай. В Китай има огромен износ на продукти от, стомани, от стомана. Необходими са конкретни мерки. Комисията трябва да предприеме конкретни стъпки срещу този дъмпинг. Още миналата година се обърнах по този въпрос към комисията, защото е, има напрежение в сектора. И то не само в този сектор, в сектора на производство на алуминий също. Мерките трябва да са координирани, трябва да защитим работните си места. Трябва да действаме бързо. Господин Орлан. През юни британските граждани ще кажат дали искат да останат в Европейски съюз или не. Те имат своето място в Съюза, но не на всяка цена. Тревожа се от това, че споразумението е в ущърп на принципа на свободата на придвижването и ще доведе до неравномерност, до дискриминация между европейските работещи. Притесняваме от това, притеснявам се, когато едно правителство отказва да приеме еврото и заедно с това настоява да участва в всички решения за, е, европе, за еврозоната. Европейския съюз не може да бъде само пазар и сбор от национални егоизми. Европейският проект това е преди всичко общи ценности, солидарност. Това е задължително. Благодаря. Последният оратор е госпожа Нидяда. Благодаря, госпожо председател. Седмицата на, ирландската култура винаги е, ни дава възможност да почетем нашия език и култура. Нашата страна и нейния език трябва да бъдат равнопоставени на всички останали. Искам да приветствам онези хора, които са дошли като гости в Европейския парламент и са използвали възможността да говорят на ирландски язик. Искаме обаче ирландски язик да се използва повече в Европейския парламент. Има ученици, които посещават Европейския парламент и говорят на ирландски на места, където този език никога не е бил използван ползва. Надявам се, че това ще окаже въздействие върху идните поколения и те също ще използват ирландския език тук в Европейския парламент. Аз и други членове на Шим Фейн сме твърдо решени да работим за това, че ирландския език е, да се използва по-активно тук, в Брюксел и е, в къщи. Не искаме ирландски език да бъде вторичен език, не искаме да бъде считан за по-нишестоящ. Така приключваме с е, едноминутните изказвания, казва председателката. Едно изявление преди да приключим сесията. Изявлението е от името на групата на Обединената левица. Получила съм искане